Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous ouvrons la séance et sans trop perdre de temps compte tenu des obligations. Уважаеми колеги, имаме заседание с много натоварена програма. Добре е да започнем веднага по първата точка от дневния ред за днес. Това е точка 31. Госпожа Евелин Гепхард, докладчик, има думата веднага. Благодаря. Новата програма Цифрова Европа е важен елемент в е, цифровите промени на европейската индустрия, цялата економика и публичната администрация. Програмата предлага финансова база за това, че финансовото подпомагане ще се осъществява в е, най-важните цифрови области в Европа. Програмните цели е, всъщност обхващат изкуствен интелект, е, киберсигурност, придобиването на напреднали е, цифрови умения и въвеждането на оперативно съвместими решения в сферите от публичен интерес. Като цяло в комисията са внесени 132 изменения по предложението на Европейската комисия. Тези изменения отразяват в по-голямата си част положителният поглед върху програмата Цифрова Европа. Един поглед, който аз поделям като докладчик, е, съм убедена, че ние можем да изготвим добри компромиси и можем да отбележим добър напредък, поради което аз е, съм предложила следните компромисни изменения. Първо, член 3 изясняване и разширяване на общите цели на програмата. Второ, поясняване на отделните програмни цели във връзка с математическите действия и изкуствения интелект в член 5. Аз тук искам да предложа внесените изменения във връзка с етиката на програмата, които изрично приветствам да бъдат включени в член 5, <clears throat> тъй като Смятам, че насърчаването на изкуствения интелект, етичните правила е, тук в случая трябва да действат е, изрично. Освен това, е, изменение за изясняване на целите на киберсигурността в член 6 и след това предложение за разширяване на кръга от лица, които трябва да придобият умения в рамките на програмата по член 7. След това компромисно изменение за детайлно определене на задачите и е, правната рамка за е, цифровите иновационни центрове. Освен това, отбелязах, че само малко изменения водят до ограничаване или изключване на трети държави, например от държави кандидатки за Европейския съюз. И аз по принцип съм скептична, що се отнася до изключване на трети държави. Една подобна стъпка, чието ефекти ние в момента не можем да определим, би ограничила сътрудничество с тези държави и би натоварила това сътрудничество ненужно. Ние в Европа, в сферата на киберсигурността, трябва да имаме първостепенен интерес, че държави, в които, с които сме в тясно сътрудничество, да предлагат оперативно съвместими и сигурни решения. Между другото, една протекциони... протекционистична уредба а, трябва да пречи на износа на европейски киберрешения. Мисля, че направих добър преглед на задачите, които ми предстоят и се радвам на бъдещото сътрудничество с колегите, но както казвам, аз съм много уверена в това добро сътрудничество, тъй като измененията с изключение на съвсем малко изменения, които са в националистически дух, са много добри и смятам, че работата в бъдеще ще протече добре. Благодаря. Благодаря, госпожо. Сега желая ли някой, който да, да вземе думата? Комисията? Моля. Благодаря, господин председател. Добър ден. Благодаря на докладчика за свършената работа. Благодаря също и за съдържанието на измененията. Първият ни прочит на тези изменения глас... показва, че те са много полезни за програмата и са свързани с много важни елементи от нея. Искам да допълня само няколко думи, които да ви послужат в по-нататъчната работа. Тъй като разполагаме с ограничен бюджет и казвам ограничен бюджет, тъй като трябва да се сравни това, което се предлага в тази програма и това, което Европа като цяло изразходва за този възлов капацитет, киберпространство, кибероборудване, изкуствени интелект, та инвестициите, ще се разбере, са твърде скромни. Но тези средства, колкото и ограничени да са, ще бъдат използвани максимално ефективно, за да бъде изграден капацитетът, към който е насочена програмата. И за това трябва да се обръща особено внимание на начина на освояване на средства. Ще взема като пример разширяването на цифровите умения. Разбира се, това е изключително важно. Нашата програма няма да реши всички проблеми, тази област. Нуждаем се от връзка с други програми, от принос от страна на държавите членки. И така общо да повишаваме уменията, тъй че капацитетът, който се гради чрез програмата, да може да се използва ефикасно. По отношение на цифровото новаторство, то ще играе изключително важна роля – в това този капацитет да може да стигне до предприятията и до държавните администрации. Това е важно във всички страни, но преди всичко в онези страни и региони, които до сега не са извлекли толкова голяма полза от прякото управление на някои европейски фондове. И трето, участието на трети страни – Разбираме, че акцентът, който се поставя върху изграждането на стратегическа автономия в Европа, е отразен в предложенията на комисията и това изисква, разбира се, трети страни да могат да участват в нашите проекти. Естествено при определени условия, при конкретни споразумения, които ние ще сключваме ще сключваме с тях е при наличие на необходимата защита. При определени обстоятелства и за самия Европейски съюз е много удачно да допусне такова сътрудничество с трети страни, тъй като истинският капацитет, реалните познания могат да се намират извън нашите граници. Но очаквам сътрудничеството и се надявам, че ще намерим положителни компромиси. Пароль. Е, Благодаря за вашето изказване. Желая ли някой друг да вземе думата? Госпожа Гефард, още веднъж. Още нещо да добавя, което като че ли не се вписва изцяло в тази цифрова програма, но за мен то е изключително важно и това се отнася до уменията, за които се говори непрекъснато. Вчера изслушах един доклад от един изследовател в тези области, който се оплака, че всички деца в училище нямат опит и не получават знания във връзка с боравенето с медиите и аз мисля, че в тази сфера трябва да направим много повече, защото ние сме в центъра на цифровизацията, но не сме подготвени за това, също така и нашите деца и млади хора, как да работим, как да боравим с тези медии, как следва да се погрижим да не изпаднем в капан от разходи или пък в капаните, които предлагат фейк нюс. Това показва, че Нашите деца продължават е, да се обучават на писане с е, тебешир на дъската, няма лаптопи в училище и това са неща, на които трябва да обърнем внимание, ако желаем нашето общество като цяло да може да постигне напредък в цифровия свят. И мисля, че това са неща, за които трябва да помислим значително повече, отколкото до сега – сега, образованието е в компетенциите на държавите членки и ние не можем да се намесваме тук, но апелирам към държавите членки да направят много повече в тази сфера. Според мен това е съвсем правилно. Освен това, моля да бъда извинена, в 9.30 трябва да напусна заседанието, защото в е, ИМКО, където участвам, ще има гласуване и трябва да участвам в гласуването. Благодаря, госпожо Гепхарт. Сега преминаваме към следващата точка. Е, докладчика още не е дошъл. Е, моля за секретарията да е, представи решенията, които са взети. Благодаря, господин председател. На срещата от 10 октомври координаторите решиха да се запазват правата на децата в трансграничен елемент, е, проектопрограма на интерпарламентарната среща, за да се засилят правомощията на парламента за спазване на правата на гражданите при прилагане на правото на Европейския съюз. Също така решение да се изиска от правната служба е, становище по член 103 и член 100 е, и член 62, също така член 114 и е, правното основание на, за директивата на, за авторското право в е, цифровия свят. Също така да се приеме предложението на комисията е, за Салмаргейт и също така решихме да организираме изваредна среща по време на следващата пленарна сесия през октомври. Благодаря за предоставената информация. Сега ще преминем към следващата точка. Тук докладчик е господин е, Звевка. И имам обаче да направя две съобщения, които правят връзка между нашата комисия, всъщ... които се отнасят до нашата комисия. Има двама рожденици днес. Единият още не е тук, другата е тук. Така че честит рожден ден, госпожо Дълво. Това е вашата дата днес, наистина. Това, което е чудесно, че всичко ще даде възможност на господин Звевка а, господин Замит пристига, извинете. Седнете, господин Замит, и на... ви... Ние току-що пожелахме честит рожден ден на госпожа Дълво. Това ще улесни сега вашата работа. Благодаря. Идвам от е, среща с комисаря по здравеопазване, но както и да е, искам да ви кажа, че през изминалата седмица проведох различни срещи с заинтересовани лица, е, които представляват както платформи, така и доставчици на търговски услуги и обсъждахме проекта. Е, в Малта има форум, който се организира по същата тема. Стремим се към баланс между интересите и становищата на различните заинтересовани. Това, което е много стимулиращо за мен, е, че представителите както на платформите, така и на предприятията приветстват проекта на регламент, тъй като са наясно, че трябва да повишим доверието към функционирането на цифровия единен пазар – и трябва да гарантираме повече справедливост и прозрачност. Ще се спра на някои от основните въпроси. Различните доставчици на търговски услуги потвърдиха опасенията си във връзка с класирането на резултатите при търсене. И някои от тях ми дадоха доказателства, според които отделни платформи много очевидно дори за невъоръженото око дават предпочитание на продукти и услуги, които самите те предлагат на пазара или дават предпочитание при подреждането на търговци, с които имат предпочтителни преференциални споразумения. Затова е наистина от основно значение да има прозрачност за критериите, според които се извършва подреждането на резултатите от търсенията – е, същият аргумент бе изтъкнат и от платформите последния начин. Не можем да разкрием целите си алгоритми, казвате, защото това ще наруши конкуренцията им с други платформи, защото ще разкрият търговска тайна. И най-сетне, защото се страхуват, е, че ако разкрият алгоритмите напълно, предприятията могат да злоупотребят, като използват в своя полза критериите, на които се опира алгоритъма и отделните му части. В проекта се прави разлика между самата сделка и началото на процеса, който води до нея. Ще ви дам пример – аз мога да проявявам интерес към определен продукт. Нова кола, нов компютър, нов телевизор. Правя търсене и посещавам веб страниците, на които се предлагат такива продукти. Това не означава, че съм сложил начало на преговорен процес за купуване на тази стока. И трябва да се внимава да не се окаже, че накрая съм сключил сделка. От друга страна, как да се прецени че е сложено началото на процес, който ще доведе до сделка. Тогава трябва да има съответно предупреждение на платформата. Изникна един отделен въпрос във връзка с изискването за медиация и механизми за защита и задължението такива да бъдат осигурени. Съществува такъв довод, че може би трябва да предвидим прак от брой отделни штраквания на месец. И ако не бъде достигнат този прак, е, няма е, да съществува задължение за платформата да създава вътрешен механизъм за медиация. А големите платформи могат да направят а, е, това и това също така означава, че върху малките платформи може да падне бремето да поддържат преки отношения със своите доставчици, при положение, че нямат достатъчно голям търговски оборот с тях. Някои платформи изтъкват аргумента, че в преамбюла трябва да се каже, че регламентът се прилага само към големите платформи. Според мен това ще е прекалено. Също така чух доста за медиацията. Мисля, че е, за момента можем да предвидим, че медиацията е желателна, но не и непременно задължителна. Според комисията тя трябва да бъде доброволна, но това може да стане още по-ясно в текста. И също така е добре да изясним, че търговецът може да използва съдебния ред за защита на интересите си, независимо от това дали съществува медиация или не. Това са основните пунктове, на които искам да се спра. Дора Бардос и Магнуса Норданскок се ползват със специалната ми благодарност за работата. Даже с нощи говорихме с тях по този въпрос. Те ми бяха от огромна помощ. 24 октомври, края на работния ден е срокът за внасене на изменения. Благодаря много. Госпожа Реда иска думата. Благодаря, господин председател. Трябва да се извиня предварително за това, че ще трябва да изляза за да участвам в гласуване веднага след изказването си. Искам да благодаря на докладчика за прекрасния проект на становище. Там наистина е намерено равновесието между интересите на платформите, интересите на предприятията и е, от този проект е, ще почерпи полза и потребителят, който ползва и платформите и услугите на предприятията. Разбирам логиката да се е, направи разлика между сключване на сделка и започване на процеса, който води до сделка например, една страница, е, на която се сравняват цени, е, вече няма да се смята за платформа. Това е полезно, но е редно да се уточни, че такъв веб-сайт ще бъде търсачка, защото той трябва да е или платформа, или търсачка. Не може да има празнота. И тук може да се уточни определението на търсачките. Също съм съгласна с идеята, че ако някой е променил условията без срок за предизвестие, това не инвалидира тези условия. Малко съм скептична за хипотезата, в които платформата едностранно промени тези условия без никакво предизвестие, защото платформите много често ще се оправдават, че това е необходимо за защита на самата платформа или нещо свързано с нея. Мисля, че тук няма достатъчно гаранции за потребителя. По отношение на критериите за подреждане на резултатите от търсенето, всички сме насочени към една цел. Трябва тази класация на резултатите да функционира плавно, без да се обнародват алгоритмите и не искаме е, да се разпространява информация, която може да улесни манипулациите. Тук сме на една страница и на една вълна, но какво означава това на практика? Е, възможно е да се отправят такива претенции, когато всъщност няма нищо подобно. И за това не трябва да допускаме тук законодателна празнота, възможности за злоупотреба. Също приветствам това, че в становището е посочена защитата на личните данни. Мисля, че е по-добре да се препрати към общия регламент за защита на личните данни, вместо към политиките за защита на личните данни на отделните платформи. Силно приветствам идеята да се уточни, че решението за прекратяване на профил а, или на сделка трябва да бъде не само а, прозрачно, но и справедливо и пропорционално, съразмерно. Сега Относно включването на задължение за информация от предприятията към платформата. Трябва да имаме предвид, че в момента работим върху е, подобен проект за потребителите и потребителите са длъжни да дават част от своята информация на търговците. Така че това според мен е добро предложение. Не искам да се отслабват задълженията на платформите за прозрачност по отношение на системите, вътрешните системи за разглеждане на оплаквания. Трябва е, да направим е, разлика между различните платформи, доколко те имат или нямат такива системи, но все пак е изключително важно прозрачност да има. Защото понякога търговците използват предизвестията, които изпращат на платформите като средство за увреждане на конкуренцията. Така че се опитват списъка на конкуренцията да отпадне. Това е споменато и в оценката на въздействие, изготвена от комисията. Значи трябва да има силна прозрачност, много висока степен на прозрачност, включително на предизвестията, изпращани от конкурентите, за да не се допуска злоупотреба с такива предизвестия. Съгласна съм, че трябва да има гаранции за системата на медиация. Ако един търговец злоупотребява с този е, механизъм може да понесе по-тежки финансови последици. Относно колективната защита на интересите, също трябва да има някакви гаранции, но нека внимаваме. Е, тази система на колективна защита трябва добре да функционира, защото това е една от най-големите е, новаторства на предложението. Много се радвам на това, което е предвидил докладчикът е, в, в клаузата за преразглеждане, евентуално да се е, разшири приложното поле, поле на проекта на по-късен етап и е, да се анализира надлежно функционирането на нормите. Благодаря ви за всичко, което сте направили. Сигурен съм, че нашата комисия ще даде много сериозен принос към процеса на приемане на този регламент. Благодаря. Благодаря, госпожо Реда. Желая ли комисията да се включи в разговора? Моля да бъдете лаконични. Вече имаме закъснение, тъй като сме в началото на заседанието. Това има значение. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика и на комисията за това становище. Искам да кажа само няколко думи. Наистина ще бъда съвсем лаконичен. Приветствам работата, извършена тук. Приветствам голяма част от елементите в становището. Приветстваме това, че регулативната философия в проекта на комисията се разбира добре и комисията ви я приветства. Ще се спра само на два въпроса, които според мен не бива да бъдат забравени, когато вашата комисия работи върху измененията. Първо, говорим за двуетапен подход. Много е важно това да бъде подчертано – той е подчертано, впрочем, в нашата оценка на въздействието. Ние не се опитваме да решим всички проблеми при този първи опит за нормативна уредба. Най-напред, е, като първа стъпка, решаваме проблеми, където има много сериозни доказателства за системни недостатъци. Създаваме обсерватория, създаваме експертна група, която ще събира допълнителни факти, ще съдейства на комисията за натрупване на доказателствен материал за този преглед, за преразглеждането което се визира в измененията, предложени от вашата комисия. Впрочем, изменение, което много ни допада. И е, на следващо място искаме да отправим предупреждение за един дребен детайл, който не е споменаван до сега. Проектът на докладчика с изменение 32 предлага на държавите членки да могат да надхвърлят нивото на правната уредба. Не бива да забравяме, че правното основание на този проект на регламент е нормата за вътрешния пазар. И бихме искали да имаме максимална хармонизация и общ подход по максимален брой въпроси. Обръщам ви внимание на това, имайте го предвид при по-нататъчните си разисквания. Е, в заключение мога да кажа, че това е прекрасен проект е, на становище и сме готови да съдействаме на комисията в по-нататъчните и разисквания. Благодаря. Искате ли, е, господин Замит, бързо да вземете думата отново? Like to... Да, господин председател. Искам да благодаря сърдечно на двамата колеги. В светлината на това, което чух, силно се надявам, че ще лесно да работим заедно и да изготвим удачни окончателни редакции на текстовете. По отношение на коментарите, във връзка с търсачките, да, категорично ще се опитаме да ги е, уредим добре. Е, не можех е, да се спра на тях, е, защото е, докладът е доста обемист. Въпросът е, на следващо място е дали можем да допълним пуснем доставчиците да действат без предизвестие. Има убедителни доказателства, че в някои ситуации трябва да се действа бързо. Например, когато има измама в интернет или когато потребителите са застрашени. Е, чуха за един случай, за който явно е, се говори. Някъде във Великобритания е, се рекламира един ресторант, който изобщо не е ресторант, а някаква градинска барака, обаче успял да мине през всички критерии е, и е, когато установите нещо такова, явно трябва да действате незабавно. Така че е, ще стесним броя на хипотезите, в които платформите могат да действат без предизвестие, но явно, че това трябва да се допусне. Съгласни сме за алгоритмата, за общия регламент за защита на личните данни, за съразмерността съм напълно съгласен. По отношение на системите за вътрешните жалби, вътрешните системи за жалбите, трябва да внимаваме да защитим по-малките субекти. Трябва да има базисна прозрачност, която въжи за всички платформи. Съгласен съм с предложенията за колективната защита. Гаранциите трябва да направят така, че вътрешният, т.е. механизмът за колективна защита е, да не е насочен към собствена печалба. Аз е, в е, срещите си използвам този израз, разбира се, при цялото ми уважение. Това не трябва да стане нещо подобно на американската правна система, където адвокатите а, преследват линейките и се опитват, след като настъпи някаква злополука, да се договарят с пациентите или с техните роднини и да търсят поводи за съдебно дело или за избиване на пари. Значи, ако има колективна защита, обещетението трябва да бъде насочено към човека, който реално е претърпял а, вредите. Юри има важна роля, съгласен съм. Имко ще разискват стотици собствени изменения, е, но е, трябва да видим как максимално да доближим вижданията си. Що се отнася до обсерваторията и набирането на повече доказателствен материал, е, съгласен съм. Аз предлагам преразглеждането на функционирането на регламента да се осъществи след две години, а не след три, както предлага комисията, тъй като нещата се развиват много бързо и трябва да получат и бърз отзив. По отношение на това да разрешим ли на държавите членки да правят и нещо повече – аз мисля, че ще е трудно регламента да види бял свят, ако не предвидим механизъм за онези държави членки, които вече имат национални законодателства по темата. Има различни европейски закони, където ние сме задали като принцип един минимум, който да бъде спазен от всички държави членки, но ако някой от тях желая да предложи по-високо ниво на защита, това, стига да не пречи на свободното движение, се позволява. Не бива да влизаме в колизия с държавите членки, като Франция, например. Те имат доста подробни правила по тази материя. Значи идеята ми е поне да имаме някакъв минимум и ако някой иска да надхвърли този минимум, да може да го стори, стига да не се засягат основните правила на Европейския съюз. Свободно движение и защита на конкуренцията. Благодаря, драги колега за вашите коментари. Сега преминаваме към следващата точка в дневния ред, точка 30. Думата има господин Звев. Bardzo dziękuję panie Много ви благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, преди всичко бих искал да започна нашата работа днес и обсъждането на измененията към моят доклад. Преди всичко бих искал да започна с някои по-общи бележки. Защото, когато се обръщам назад към началото на работа и внесеното предложение, тогава вашата реакция беше много положителна. Защото наистина ние предложихме един документ, който ще промени и то към по-добро дейността на дружествата на пазара на Европейския съюз. Мисля си, че в началото всички съгласихме с това, че подобни промени ще бъдат подходящи за променящите се условия, в които ние всички работим, т.е. цифровите условия, цифровата среда. Т.е. ако цифровата среда е факт днес цялата дейност, включително економическата дейност и административната дейност, свързана с економическата дейност, всичко това също трябва да се извършва в цифрова среда. И предприятията следва да имат тази възможност, защото особено за младото поколение цифровата среда е нещо естествено. За това доста бях изненадан да видя вашия подход, изразен в внесените от вас изменения. 230 на брой. И когато ги прочетох, видях, че ви критикувате предложението на комисията или най-малкото вие до голяма степен се стремите да ограничите инструментите, които са заложени в това предложение. Така че преди да премина към конкретните изменения, и бих искал да отговоря на поне два въпроса. Първо, както казахме в самото начало, дали наистина искаме да създадем по-ефикасна, по-низко струваща и по-лесна за използване потребителя система – за предприятията, които оперират на пазар на Европейския съюз чрез позволяване на регистрация онлайн. Чрез възможността едно дружество да се регистрира без лично да се явява в редица административни органи да попълва най-различни видове формуляри. при положение, че можем да намалим това, да сведем всичко това до един единствен акт, извършен по интернет. без никаква допълнителна тежест. И ако отговорът на този простичък въпрос е да, то тогава позволете ми да посоча, че най-добрият начин да постигнем тази ситуация е предложението на комисията защото това предложение позволява да се въведе такава възможност, възможност за електронно регистриране на дружеството, без да се хармонизира материалното право въз основа на законодателството, което вече е в сила в държавите членки. Затова смятам, че е доста изненадващо, това, което чета във вашите изменения. Изглежда, че положителният подход към този нов вид регистриране на дружества може да доведе до една ситуация, в която предприятията, предприемачите в Европейския съюз ще искат повече да създават нови дружества, дъщерни дружества в други държави членки. Един такъв подход би бил разумен. И внесените изменения могат да бъдат разпределени в три основни категории. Първо, изменения по обхвата, второ, по регистрацията на самите дружества и трето, по създаване на филиали в трети държави и също така достъпността на информацията в дружествените регистри. Ще започна с обхвата. Моят подход е следният. Колкото е по-широк подхода, толкова по-действена ще бъде директивата, до толкова по-добри резултати ще доведе. Резултатът може да не проличи от първия ден, но дори и най-кратки срокове мога да предположа, че тази възможност за улеснена регистрация чрез регистриране онлайн ще промени много бързо и радикално начина по който оперира дружествата в Европейския съюз. Също така това ще проличи много явно и на пазара на труда. Разбирам някои от изразените опасения – Има хора, които се опасяват от един прекомерно широк според тях обхват. Разбирам, че имаме най-различни видове дружества, които са представени на територията на Европейския съюз. Разбирам също така привързаността към различни традиции, свързани с регистрирането на дружествата, надзора и всичко останало. Но ако искаме да бъдем хора с модерно мислене, ако искаме да постигнем резултати, наистина трябва да се стремим към изграждането на един механизъм, който ще носи реална полза, който няма само да запазва съществуващото положение. Затова трябва, затова възможността държавите членки да ограничават обхват на тази директива и да позволяват само на определен вид дружества да се регистрират онлайн, това ще доведе до въпроса кой има право да се регистрира онлайн, само физически лица или също и юридически лица. И от тук изникват съмнения. Дали ако това регистриране е допустимо също и за юридически лица, дали това ще отвори вратичка за различни видове измама и за различни дружества фантоми. Дами и господа, преди всичко смятам, че е много по-лесно да се провери историята на функционирането на дадено юридическо лице – какво точно извършва тази фирма. И това е много по-лесно, когато имаме юридическо лице, а не физическо лице, за което не знаем какво преди това е правило. И освен механизмите за контрол, ще има възможност физическото лице много лесно да разкрие, да регистрира дружество и да продаде това дружество на когото и да било, включително и на юридическо лицо. Т.е. по този начин ще се заобикаля механизма и всъщност всичко се съвежда до това, че ние просто изхождаме от предположението, че всеки иска да извършва измами. Освен това, абсолютно съм убеден, че законодателството, което ще приемем, е насочено към честните предприемачи – защото огромното мнозинство от предприемачи в Европейския съюз са добросъвестни, честни предприемачи. И ако има някакви съмнения, има и други правни механизми, други законодателни актове, други административни органи, които се занимават с надзор за това и също така има институции, които прилагат наказателното право в случай на измами. Така че съмненията, които може би изпитвате и може би имате предвид някои категории професии, тези съмнения не би трябвало да бъдат толкова големи. Сега по системата за регистриране. Системата, предложена от Европейската комисия, се основава върху същите национални принципи, които въжат когато регистрирате едно дружество по традиционния начин, използвайки най-различни видове документи. Заявителят ще трябва да попълни ще трябва по-скоро всъщност да изпълни изискванията на националното законодателство. Единствената разлика е, че това няма да се прави чрез лично явяване, а онлайн. Затова смятам, че трябва да се съсредоточим върху този конкретен аспект на директивата, а именно взаимното доверие. Включително към средствата за електронно идентифициране. Вече имаме такива европейски законодателни актове, например за електронното идентифициране и електронните сделки във вътрешния пазар. Всичко това работи добре. Някои от измененията целят налагането на допълнителни изисквания, които в момента не съществуват в редица държави членки. Тоест, ако се съгласим с тези изменения, ние ще влушим правния режим най-малкото в някои държави членки, особено в тези, в които вече е възможно електронното регистриране на дружества. Предложението на комисията държавите членки са унеси, които са задължени да осигурят необходимите формуляри или типови формуляри за регистрирана дружество или дъщерни дружества. Господин Роден, наш колега либерал, внесе изменение, което цели това Европейската комисия да има правомощията да създава типови стандартни документи, необходими с регистрирането на дружество, включително дъщерно дружество, нещо, което ще се прилага във всички държави членки на Европейския съюз. Надявам се, че представителят на Европейската комисия, който е днес тук сред нас, да ни информира дали подобен подход е възможен един важен етап при регистрирането на дружеството е свързан с защитата от измами. И това е възможността да се провери дали дадено лице е лишено от правоспособност да заема ръководна длъжност в една държава членка. Ние казахме, че това е необходимо – това е необходимо да се знае. И тук имам проблем, защото в някои държави подобна забрана се издава от определен административен орган възоснова на определени вътрешни правила, подзаконови нормативни актове, които не въжат в други държави, така че тук подходът ни трябва да бъде много предпазлив. Имаше предложение да има един, един общостен регистр на хора, които са били лишени от правоспособност да вземат ръководни длъжности и това ще бъде нещо, което ще е на разположение на всички заявители. Тук лично аз виждам определен проблем, свързан с защитата на личните данни. Ние нееднократно обсъждахме този проблем. Т.е. трябва да сме наясно, че ако се създаде подобен регистр, то тогава ще трябва да се ограничи достъпа до този регистр. Така че Нези, които да имат достъп, да бъдат само органите, които отговарят за регистрирането на дружества и дъщерни дружества онлайн. И последното, за което ще говоря, е достъпа до информация. Разбираемо, че искаме максимално широк достъп до информацията за функционирането на дружествата. Но също така не трябва да забравяме, че подобен свободен достъп до информацията е свързан с разходи за съответните органи. Защото таксите, които се плащат от онези, които искат да регистрират дружествата, не покриват разходите за поддържането и воденето на регистра. Затова трябва да намерим начин за балансиране на тези съображения, така че това беше от мен. С радост ще и слушам вашите мнения, колеги. И разбира се, с радост ще изслушаме комисията. Благодаря. Е Сега давам думата на госпожа Готалан вие и госпожин Златовски, той ще вземе след това думата и след това комисията ще вземе думата, но ви моля да бъдете кратки, защото наистина имаме много работа. Давам ви думата. Е, thank you, Uh... Благодаря, господин председател. Бих искала и аз да благодаря на докладчик господин Свевка за това важно досие, неговата е работа по това важно досие. Също бих искала да говоря по-общо за тази директива. И това също е част от целият пакет за дружественото право. Когато ви слушах, когато вие говорихте за това важно досие, малко се почувствах объркана. Защото мисля, че вие сте недоволен от измененията, които бяха внесени и които бяха насочени към подобряване на предложението. Искам да ви уверя, че предложението като начин за постигане напредък не е нещо, към което аз съм критично настроена, нито пък моята група, групата на социалистите и демократите. Ние сме абсолютно наясно, че това е едно важно предложение, своевременно предложение. Живеем в цифрова епоха, трябва да се подобри вътрешния пазар. Виждаме, че комисията извършва значителна дейност и важна дейност по подобряването и доразвиването на вътрешния пазар в времената, в които живеем. Виждаме, че наистина трябва да се работи трансгранично и трябва да упростим начина по който се работи, включително онлайн. Но при все това трябва да подчерта значението на подобряването на гаранциите, свързани с това предложение. И го правя като приятел и нашата политическа група го прави това като приятел, защото врагът ще бъде тих когато има проблеми. Но приятелят ще ви каже и честно ще ви каже, че има начин да се подобри вашата ситуация. точно това е моето намерение. Това предложение следва да бъде подобрено. Следва да позволим на държавите членки с добре разработени и внедрени системи да могат да продължат да доразвиват гаранциите Виждаме във времената, в които живеем, че има злоупотреба от страна на някои дружества, които работят трансгранично. Смятам, че трябва дружествения регистр да бъде надежден и трябва да има система за взаимовръзка между националните регистри. Освен това, трябва да позволим на държавите членки да изискват явяване пред институциите в по-широки случаи, в по-широк спектър от случая, не само когато има подозрение от измама, но когато също има по-широки обществени интереси, като например борбата с прането на пари. Ние виждаме, че няма достатъчно изисквания за борба с съдружествата фантоми в това предложение, но има риск свързани с прането на пари, избягването и укриването на данъците и фалшивата самозаетост. Затова са необходими повече гаранции. Надявам се, че ще можем да съгласим, че един добър компромис, който ще засили ролята на контролните или подобни на тях органи, като нотариусите, съдилища и други, ще трябва да бъде засилена тази роля, за да избегнем измамата, защото виждаме все повече проблеми с измамите. Виждаме, че държавите членки страдат от това, че има безотговорни дружества, например, неплащащи данъци. Системата за социално осигуряване има нужда от тези данъци, така че това е важен политически аспект и трябва да се отнасяме сериозно към него. Преди обсъждахме изискванията за безплатно предоставена информация за дружествата, обхванати от системата за на взаимно свързани регистри. И имаше изисквания да се разкрива информация за броя на работниците в съответствие също и със съдебната практика на Съда на Европейския съюз. Тази прозрачност също така ще подобри предложението. Искам да посоча, че повечето прозрачност в управлението на дружествата засилва доверието, защото се предоставят надежни данни за ситуацията на дружеството и всички заинтересовани страни са добре информирани, което вежи за работниците и за инвеститорите. Също така това укрепва участието на работниците в вземането на решения, включително и за бъдещето на дружеството. Повечето прозрачност ще бъде от полза за всички, и за работниците, и за дружествата. Смятам, че е много важно да отчитаме, че цифрови инструмент е нещо, което е само част от предложенията в целия пакет за дружествено право. Трябва да се стремим да разглеждаме тези актове като пакет и всички инструменти като един пакет. И трябва да работим усърдно и да спазваме графика за работа. Затовски. Дякую, пани Przewodniczący. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, ЕКР подкрепя позицията на нашия докладчик и не виждаме защо трябва да се внасят изменения. Съгласни сме с всички предложени мерки, тъй като те позволяват да се улесни регистрирането на дружества онлайн и от физически и от юридически лица. Смятаме, че широко трябва да се използва инструмента за регистриране онлайн и стесняването на приложното поле на предложението на комисията е необосновано защото тогава предложението няма да има никакво реално въздействие за намаляването на разходите по тези процедури. Затова подкрепяме докладчика. Благодаря ви. Je vous remercie pour votre très grande concision, monsieur. Euh, la... Благодаря за вашето кратко изказване и е, всъщност е, сега ви давам думата. Благодаря, че бяхте кратък. Ще вземем предвид препоръките. Благодаря, господин председател. Чух въпросите, които бяха отправени към комисията от докладчик господин Цвивка за стандартните формуляри, дали те могат да бъдат подготвени от Европейската комисия, за да се използват на европейско ниво. В нашето предложение говорим за национални образци, защото искаме да спазваме принципа за субсидиарност. Но трябва да потвърдя, че е възможно да се работи върху един такъв общоевропейски образец, но ние не смятаме, че това би било много разумно, защото може би това ще осложни използването на подобни документи, защото няма хармонизация на националните норми, т.е. ще бъде много сложно да се подготви един такъв образец, който да включва много различни варианти. Т.е. възможно, но е твърде сложно. Искаме да подчертаем, че образците на национално ниво работят много добре, дори и в ситуация, когато има и други институции, които участват, например нотариусите. Така че основното за нас е да се ускори процес на регистрация. Така че ние сметнахме, че предложението да се използват националните образци ще бъде едно добро предложение и добра стъпка напред. Ако ми позволите, накратко по втората точка – Искам да подчертая, че комисията е съгласна с анализа на докладчика във връзка с обхвата. Смятаме, че стесняването на приложното поле и изключването на юридическите лица от регистрирането онлайн ще лиши практически от стойност предложението. По този начин дружествата няма да могат да създават дъщерни дружества в други държави. Разбира се, Готови сме да предложим всяка експертна помощ за решаването на практически проблеми, но много се надяваме, че линията, възприята от докладчика, ще бъде подкрепена. Що се отнася до приложеното поле? Искаме да подчертаем, че ако няма възможности за юридически лица да разкриват дъщерни дружества – на европейско ниво, държавите членки ще прилагат собствените стандарти за това дали това е възможно или не. И тук може да има риск от гледна точка на правната сигурност и евентуално това ще доведе до повече измами. Затова ние сме заинтересовани от това да има гаранции, да има предпазни мерки, да и те да бъдат разписани ясно в един законодателен акт на нивото на Европейския съюз. Е, Благодаря, госпожо. Господин Звевка. Е Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за отговора на моите въпроси. Благодаря и изказалите се за техните мнения. Искам да кажа само няколко думи. Всяко стъпка, е една стъпка насочена към подобряването на борбата срещу злоупотреби и гарантирането на повече прозрачност ще бъде нещо, което аз ще приветствам. Ще приветствам всички изменения в тази насока, но не мога да съглася с предложения, които искат да разрушат тази проектодиректива защото разводняването на директивата е нещо, което няма никакъв смисъл. И освен това, тази директива говори за регистрирането на дружествата. Съгласна съм с това, което колегата говореше, но тя говореше по-скоро за функционирането, работата на дружествата, а не за тяхното регистриране. И последния въпрос. Документите, по които работим, в областта на дружественото право не са пакет. Това са отделни доклади и аз не се чувствам като част от някакъв пакет. Аз имам свой доклад, има доклад от госпожа Регнер, тя го подготви и следва да работим така, както и преди сме работили. Благодаря. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Е, това е точка 32. В началото на днешното заседание имах възможност е, е, внесох малко повече е, топлота в нашата работа. Бл... Е, честитих рождения ден на госпожа Дълво. Сега нека да честите рождения ден на господин Лебретон. Извинете, обаче е, бедността тук в парламента не ни позволи да ви предложим цветя господин Лебретон, господин Кавада, благодаря за пожеланията за рождения ден. Аз използвам случая да пожелая честит рожден ден и на госпожа Дълво. Е, да, е, така, извинявам Аз сега ще говоря за програмата Творческа Европа. Това е програма, която е в компетенциите на Комисията по култура и аз мисля, че нашата комисия по правни въпроси трябва да представи становище по проекта за регламент, който беше представен. Много често се говори за економическото измерение на европейската конструкция и всъщност искам да посоча, че културното измерение е значително значително по-важно в някои случаи. В началото ние сме отдавали предпочитание на економическото изменение и очевидно мога да посоча, че в хода на времето ние се убедихме, че не трябва да изоставяме културното измерение, още повече, че член 3 от договора за Европейския съюз посочва, че Европейския съюз трябва да се грижи за развитие на европейското културно наследство, което означава, че културата е важна цел на нашия Европейски съюз. Тази програма Творческа Европа влезе в сила на 1 януари 2014 година. Тя не е съвсем нова, защото обедини няколко програми, които съществуваха преди това. Бюджета е 1 милиард 460 милиона до 2020 година и се предвижда увеличаване на бюджета 1, до 1 милиард 800 и 258 милиона до 2027 година и има около 200 медии, които се ползват от тази програма. Става дума за действия като обучение в сферата на аудиовизуалните средства, видеоигри, не само аудиовизуалната сфера в класическия смисъл на думата и подкрепата, разбира се, на кинематографията, също така подкрепене на кинофестивали и така нататък. Програмата Медия представлява по-голямата част от програмата Творческа Европа, защото всъщност заема 56% от бюджета. Втората програма е програма Култура, която трябва да насърчава културното развитие в Европа, различно от сферата на медиите. Например, европейски културни мрежи, европейски културни платформи и също така някои по-прецизни проекти, като преводи в културната сфера. Тези финансови средства са одобрени след е, е, като е, е консултиран публичния сектор. 13% са финансирани от транссекторното изменение и с това се финансират офисите. Ще се върна на тази тема. За изпълнение на тази програма има една агенция по аудиовизуални средства и култура и във всяка държава, която участва, тя има офис, офис Творческа Европа, който играе основна роля Първата задача на тези бюра е да представя информация за програмата на обществеността и втората задача е да оказва съдействие за изготвяне на документи за кандидатстване. Това са бюрократичните аспекти на тази конструкция. Разбира се, ние можем да критикуваме е, тежките процедури, но в крайна сметка има много предимства. Това, което е интересно да се отбележи е, че тази програма не засяга само държавите членки от Европейския съюз, но и други европейски страни. Ще ви дам няколко примера. Исландия, Норвегия, Черна гора, Македония, Сърбия. Турция обаче се оттегли от програмата. Като цяло мога да кажа, че тази програма представлява голям успех. Има значително повече кандидатури, които можем да финансираме, което означава, че по този начин се увеличава интереса, е, също така и увеличаване на бюджета и е, след успеха е, можем да кажем, че Европейската филмова академия е успех, също така Младежкия симфоничен оркестър на Европа е голям успех. И е, мога да посоча, че трябва да се направят някои е, подобрение в нашето становище. Трябва да се направи експлицитна връзка между тази програма и интелектуалната собственост, защото е, странно е, че такава връзка сега не е направена. Идеята е, че защитата на европейската култура не минава само през финансовата помощ, но и през чисто е, юридически е, средства и това сега в момента липсва. А в случая, когато говорим за правна основа, за юридически средства, основно следва да се разбира защитата на интелектуална собственост. И има още един проблем, който трябва да засегнем. Ние сега сме в сферата на цифровизацията и все по-остро се поставя проблема за разпространение на европейската култура, за нашата економическа конкурентоспособност в тази сфера. Също ще ви дам някои примери, но Amazon и след това платформата Netflix, те изготвят свои собствени филми и освен това могат да ги разпространяват в целия свят, което може да заплаши, застраши европейската филмова индустрия. Това е част от нашата загриженост. Имам някои безпокояващи цифри за Франция. Например, процента на френските филми, един от два филма разпространявани във Франция, е рентабилен. Само 12% в крайна сметка от френските филми са рентабилни. И е, всъщност това е което исках да кажа във връзка с е, цифровизацията. Е, в страни извън Европа и е, тук е, трябва да се постави акцента, тъй като съществува опасност е, от подобно развитие и акцента трябва да се постави в текста на нашето становище. Трябва да се окоръжи филмовата продукция, защото докато им, когато имаме копродукции между европейски страни, страни, този филм много под повече се разпространява, ако става дума в сравнение с е, чисто национални продукции. Е, например, е, филма Фокстрот, който излезе през май 2018 е, година. Той е френско-германски филм. 80% от европейските филми обаче са чисто национални продукции. Виждате, че трябва да се направи повече, за да се създават такива копродукции с кофинансиране. И третото уточнение, което искам да се внесе, това е да се изяснят някои концепции, които се използват, например концепцията за медийно образование в член 6 малко С, какво всъщност представлява обучението в медии и в боравене с медии, аз мисля, че тази концепция трябва да се изясни и да се постави във връзка с борбата с дезинформацията. Такава загриженост се посочва в мотивите. Така че в случая аз бих бил много внимателен, когато става дума за дефинирането на термина дезинформиране и дезинформация. Е, всъщност така, всъщност мога да посоча, че тук е, трябва да се обърне внимание и на е, различието, на плурализма и обучението в боравене с медии. Аз бих искал да предложим по-точна дефиниция в какво се изразява то. Друга концепция, която е интересна е тази за социално социалното включване, която се използва а, и се споменава на много места, например член 4C, а, това е концепция, която много често се обсъжда в а, юридическите среди във Франция. Например, а, в 2013 година беше създадена тази концепция и а, всъщност там се показва, че включването не може да се приравнява към интеграция или асимилация. Асимилацията, това беше модел във Франция и всъщност се изразяваше в асимилация на пристигащите в Франция иммигранти, които трябваше изцяло да възприемат културата на Франция, да се превърнат в истински французи, без да си спомнят за културата на своята страна. Има много французи, които си спомнят за това. Това беше модела на Третата Френска република. Има още един модел, който е по-скоро модела във Франция сега, модела на интеграция и има и още един модел лица, които идват във Франция, които остават във Франция за по-дълго време, да се адаптират към културата на приемащата страна, като разбира се поддържат връзка с културата на собствената си страна. Това е по-мек модел в сравнение с асимилацията и модела на включването. Това, което беше обяснено, е нещо съвсем различно. Това изисква усилие от двете страни, нещо като преговори, в чието резултат лицата които са в приемащата страна и лицата, които идват в нея, трябва да намерят един добър начин на съвместен живот, добър модус вивенди. И всъщност това е модела, който аз бих искал да се разпространи. Смятам, че е по-малко безопасен за европейската култура. Е, сега, е, тук трябва да се положат усилия. Текста, който се предлага, използва по различен начин термина за включването. И ако вие погледнете преамбюла, ще видите, че там се излагат различни концепции. Аз мисля, че трябва да се изяснят добре понятията и тук да внимаваме да няма объркване. И последно, аз съм смаян не за първи път от важността, която комисията отдава на делегираните актове, особено в глава 4. Тя е дълга глава и ние създаваме, си създаваме впечатление, че тя е изградена изцяло на делегирани актове, така че можем да използваме тази възможност да си помислим дали е, по някакъв начин не бихме могли да намалим малко от това делегиране на правомощия към Европейската комисия, защото ако наистина искаме да утвърдим демократичен модел, безспорно трябва да се запазят необходимите правомощия за комисията. Благодаря. Мерси. Благодаря, господин Лебретан. Господин Злотавски поиска думата. Дякую бардзо. Благодаря. Госпожи и господа, европейската култура, европейските творци се нуждаят от подкрепа. ЕКР подкрепя предложението на комисията и продължаването на програмата Творческа Европа през следващия период. Що се отнася до бюджета на програмата, той е по-голям, отколкото в предишната финансова рамка. И това несъмнено ще има положително отражение върху ефективността на програмата. В цели области на културата технологичното развитие води до много голяма диспропорция между продуцентите на аудиовизуално съдържание от Европа и от Съединените щати. Европейските творци трябва да наваксват в технологичната сфера, защото сега тази сфера е основната сфера, в която се разпространява изкуството. Искаме нашите програми да бъдат насочени преди всичко към онези, чието възможности са ограничени, към онези, на които е трудно да продуцират. Качеството на творбата е това, което трябва да определи дали ще получи тя субсидия. Ако има мар... пазарен потенциал, маркетингов потенциал тази творба, няма нужда да я подпомагате. В коми... предложението на комисията тези аспекти могат да получат подкрепа без изменение. Не трябва да има преференциално третиране за никого. Специално за преференциалното третиране ще е, внесем изменения и очакваме ползотворно сътрудничество. Няма други желаящи да се изкажат. Комисията желая ли да се изкаже? Може би набързо? Не. Добре. Може би, може би нищо не остана за казване след изложението на господин Добретон, но все пак не се притеснявайте. Господин Добретон, искате ли думата? Благодаря ви, господин председател. Благодаря за това изключително заседание на моя рожден ден. Това също е форма на култура, една хубава образованост. Позволете ми сега да добавя тук е, нещо съвсем кратко. Темата, която обсъждаме, е от фундаментално значение. Е, всяка година малко повече от 535 милиарда евро се създават в културата – повече отколкото в автомобилостроенето и далекосъобщенията заедно. Същото е и съотношението на заетите лица. Затова е необходимо да подкрепим културата в цифровата сфера. Малко излязох от ролята си на председател, но мисля, че информацията бе полезна за всички. Господин Добретон, благодаря. Преминаваме към следващата точка. Госпожа Кауфман не може да присъства и ви моли за извинение. Кой е срокът за внасене на изменение? 15 октомври. Моля да си запишете. В следващата точка 34 е отложена. Тя беше моя точка. Стигаме до обмен на мнение във връзка с текста на госпожа Бержерон. Госпожо, имате думата. Благодаря, господин председател. Драги колеги, Съвсем накратко ще ви запозная с юридическото си становище за проекта на директива на Европейския парламент и, и съвета за изменение на директива от 16 септември 2009 година относно застраховка гражданска отговорност при използването на МПС и за контрола върху задължението за сключване на такава застраховка. Проекта на директива цели да се откликне на новите изисквания за защита на жертвите на пътя на държава член, в държава членка, различна от тяхната собствена, и е, да се покрие отговорността на водачи, които шофират в други страни. Директивата от 2009 година заменяше една по-стара директива, която предвиждаше е, гражданска отговорност, задължителна при движението на МПС. От 2009 година доста трудности се наблюдават в тази сфера. Госпожо, прекъсва председателят, по технически причини е, може би е добре да се изключи микрофонът на господин Лебретон, защото се създава ехо, което пречи на преводачите. А Повтарям, от 2009 година в тази сфера има доста трудности и комисията бе принудена да констатира тези трудности чрез проучване на прилагането на директивата. Явно се налага приспособяване, за да се запази основната цел на акта защита на пострадалите на пътя при презгранична ситуация. Текстът, който ни е представен днес – изменя директивата от 2009 година в пет основни направления. Приложното поле на директивата, а именно член първи от директивата от 2009 година, контрола а, за наличието на застраховка, член 4, пак говоря за директивата от 2009, хармонизиране на минималните покрития, член 9 несъстоятелността на застрахователя, член 10, и член 16. Аз самата смятам, че е, добре са отразени потребностите от актуализиране директивата от 2009 година по отношение на контрола – на застраховките, държавите членки трябва да изпълняват своите задължения да следят за наличието на гражданска отговорност у водачите на моторни превозни средства, които живеят в друга държава членка, а влизат на тяхна територия. Трябва да липсва дискриминация. Това е нова разпоредба, която трябва да бъде приветствана, защото ще намали броя на водачите без застраховки. Що се отнася до телесните или материалните вреди, Приветствам предложението, доколкото то задава минимум. Държавите членки може да го надхвърлят и след 5 години ще има преглед. Третата точка. Дълги са процедурите на обещетяване трябва да се гарантира бързото превеждане на обещетенията. Това е голям напредък е, в предложението. Във всяка държава членка трябва да се създаде каса, фонд за обещетение, е, който да покрива задълженията на застрахователя, изпаднал в несъстоятелен. Е, Обещетението ще се изплаща пряко от фонда в държавата, където е станало происшествието и този фонд ще бъде на свой ред обещетяван от фонда на държавата на водача. Е, за мен е истински напредък е, защитата на пострадалите. Комисията ви желала да окоръжи председателят. Извинявайте, извинявайте, притесняваме. Да, има някъде включен микрофон. Има микрофон, който създава ехо. А може би са вашите слушалки? Слушалките ви интерферират с микрофона. Искам да ви кажа, че макар да имаме малко време, вие четете много бързо. Да. Постъпката на комисията във връзка с член 16 е, цели уеднаквяване е, на документите, които да се предоставят на застрахователя. Това е, е много полезно. Така ще има по-малко застрахователни измами, повече прозрачност. По отношение на приложното поле на директивата, разбирам волята на комисията да се кодифицира в нормативния текст съдебната практика, тъй като в нея се съдържа определение на понятието движение на моторни превозни средства. Но пак ми се струва, че приложното поле е доста ограничено посредством ограничеността на дефиницията и може е, да се стигне до изключване на някои превозни средства, които обикновено е, служат за извършване на транспортни услуги, цитирам текста. Е, те също могат да участват в пътно-транспортни происшествия един трактор, който се движи по пътя или е, който е, той не е предназначен да бъде моторно превозно средство, но въпреки това е превозно средство и може да участва в происшествие. Не трябва е, техническите характеристики да определят е, дали ще влезе в приложното поле моторното превозно средство. Е, също така е, трябва да се включат и превозните средства, които участват в презгранична дейност, например строителна, защото и те могат да извършват ПТП или да участват в такова. Приложното поле трябва да бъде максимално разширено, за да има обещетение за всички пострадали. Не трябва да бъдат средствата за защита осложнени и не трябва на пострадалите да се вменява да търсят кой е виновен и кой не е виновен в извършеното пътно-транспортно происшествие. Колеги, ще посрещна с много голямо внимание вашите бележки по тази тема и сега очаквам с внимание дискусията. Благодаря. Благодаря, госпожо. Извинете ме, че ви прекъснах два пъти. Някой желая ли да вземе думата? Господин Здеховски. Шановни пани Przewodniczący. Уважаеми господин председател, драги колеги, госпожи и господа, измененията, които комисията предлага в директивата от 2009 година са стъпка в правилна посока. Целта е повишаване на защитата на онези, които са пострадали в пътно-транспортни пътешествия и също така улесняване на движението на МПС в Европейския съюз. Ще се хармонизира пазарът на застраховките гражданска отговорност и ще се повиши нивото на сигурност за пострадалите, че те ще получат пълно обещетение, дори ако застрахователят, който е установен в друга държава членка, по някаква причина не може да изплати такова. Обосновано е да се предвиди един хармонизиран документ за валидността на е, застраховката. Също така е, трябва да се хармонизира и минималният размер на обещетението, така че във всички държави членки гражданите да бъдат поставени при еднакви условия. Това, което не харесва на нас, е прекалено е, разширителното определение на понятието е, движение на МПС, както и е, проверката, която се извършва от застрахователя. Различни са сроковете, които се прилагат в тези случаи в различните държави членки и това може да доведе до различен размер на обещенията 12 месеца е само срокът за въвеждане във вътрешните законодателства, но въпреки това смятам, че можем да постигнем компромис. Благодаря. Комисията желая ли да се изкаже? Кой ще вземе думата? You, Благодаря, господин председател. Добър ден, госпожи и господа. Благодаря за възможността да вземем отношение към това сравнително скромно предложение, което обаче е от огромна значимост за европейските граждани и за функционирането на европейския пазар. То е пряко свързано и, например, с функционирането на шенгенската система. Както сме посочили в предварителния анализ, Директивата като цяло функционира добре, прилага се добре. В 99% от случаите има резултат в случай на пътно-транспортно происшествие, но предлагаме тези дребни корекции, за да постигнем още по-добри резултати. По конкретните въпроси, които бяха поставени от госпожа докладчика, Не чуваме толкова често, че предлаганото от нас определение е ограничено. Аз приветствам това виждане. Приветствам и всякакви предложения за по-нататъчна защита, за по-голяма степен на защита на пострадалите. Това ще бъде уредено в тристранните срещи. От приложното поле на директивата трябваше да изключим частните частната собственост, частните притежания, някои други неща също трябваше да изключим поради естествени ограничения. Що се отнася до минималното покритие, записах си предложението във връзка с документа, който се представя на застрахователя, документа, в който трябва да се посочи, че няма вече отправени претенции. Ние не искаме да се намесваме в критериите за оценка на риска, които ползват застрахователите. И Предлагаме е, тук е, да се внесат уточнения на основата на принципа на забрана на дискриминацията. Е, в никакъв случай не искаме да пречим на застрахователите и на техните търговски модели. Благодаря ви още веднъж за това становище. Надявам се, че преговорите в тристранните срещи ще отбележат бърз напредък. Благодаря. По тази тема няма други желаещи да се изкажат. Може би госпожа Бержерон ще обобщи, ако го желае. Да махна слушалките. Не, нищо не мога да добавя. Да, това е, е насочен, който който това е текст насочен действително към по-висока степен на защита на потребителите, трябва много добре да съгласуваме термините. Да, обаче тук говорим за семантика и а, това е наш проблем. Значи, явно е, че по този въпрос няма да приключим дискусията днес сутринта. Благодаря за дискусията, госпожо. Точка 36. Господин Свобода не може да присъства, поради което отлагаме тази точка. Стигаме до 37 точка. Господин Коферати, госпожа Гутеланд има думата. Заповядайте. Thank you, chair. Благодаря, господин председател. Господин Коферати, моля да го извините, той не може да присъства днес. Той трябваше да напусне Брюксел по-рано от очакването поради някои непредвидени ангажименти в Италия. Ще прочета и ще обясня позицията на господин Коферати. Той би искал да благодари на докладчиците в Сянка и колегите предварително за този първи обмен на мнения по този проект регламент. Той с нетърпение очаквам вашите отзиви и предложения по проекто доклада. Както вие знаете, това предложение на комисията е съществен елемент за трансграничното съдебно сътрудничество по граждански и търговски въпроси в Европейския съюз. През май комисията внесе предложение за и изменение на действащия регламент, след задълбочен анализ на сега действащите норми. Господин Коферати смята, че трябва да се подкрепи целта на предложението на комисията, т.е. да се повиши ефективността и обхвата на връчването на съдебните извън съдебни документи през граници. Електронните процедури трябва да имат важно значение в това отношение също време, но необходимо е да се гарантира защитата на правата на страните. И всяка нова процедура трябва да гарантира надежден безпроблемен обмен на документи, високи стандарти за сигурност, достъпност и защита на неприкосновеността на личния живот. Господин Коферати, смятам, че централизираната система за информационни технологии за обмен на документи трябва да се опира върху електронния кодекс и функционирането и следва да бъдат определени чрез делегирани актове. Господин Коферати е съгласен с комисията, за въвеждането на електронното връчване документи, обаче за да се гарантират правата на ответника, важно е да се гарантира това, че съответното лице изрично съгласява на електронно връчване. Също така трябва да бъдат предложени възможности да бъдат определени представители в чужда държава членка за връчване и получаване на документите, обаче това не трябва да бъде задължение за страните поради допълнителните разходи. За да се гарантира достъп до правосъди. господин Коферати смята, че разходите за нези, които искат да се възползват от тази възможност, да не бъде прекомерна. По три причини да се отчете разликата в плащанията и таксите, основени от държавите членки. Освен това, важно е да се актуализира регламента, що се отнася до защита, до неприкосновеността на личния живот и личните данни в светлината на последните законодателни актове в Европейския съюз. В тази светлина също така господин Коферати предлага някои уточнения и промени, които се отнасят до следното. Крайният срок за обмен на информация между агенцията, правото на получаващото лице да се откаже от получаването на документа, който не е преведен на неговия език. И третото гаранции за ответника в тези дела. Обеден съм, че ще можем да работим успешно с докладчиците в сянка и колегите, казва господин Коферати и Европейския парламент ще достигне до една балансирана позиция. Господин Коферати очаква вашите предложения и изменения. Благодаря ви. Благодаря. Желая ли някой да вземе думата? Не виждам. Така че давам думата на комисията, ако желая. Парол, пет комисион. Така. Няма представител на комисията, не давам на някого думата. Госпожо Гуталант, имате ли да добавите нещо? Не. Благодаря много за обсъждането по тази точка. Сега срокът за внасяне на изменения са до, е до 24 октомври. 24 октомври е срок за внасяне на изменения по това становище. Следващата точка господин Радев, е, който обаче трябваше бързо да напусне парламента тази сутрин. И сега, мога ли да помоля друг колега който обаче не е част от журито, да представи този доклад, но това не е обичайна практика. И по тази причина ние решихме да отложим обсъждането на този доклад. Давам ви думата. Once again, Mr. Koferati would like to... Отново господин Коферат иска да сподели няколко думи и ще говоря от негово име, ако ми позволите postponed. Okay. А, точката е отложена. Добре, добре. Il s'agissait simplement, il s'agissait simplement. Ставаше дума само за uh, уточняване на срока за внасене на изменения, още веднъж казвам 24 октомври до обяд. Само за това взех думата. Um, um, uh, така както разбирам, датата е 22, 24, да, добре, благодаря. 24 октомври миди. 24 октомври до обяд е срока. Благодаря. Така, господин Радев не може да присъства тук, затова отлагаме тази точка. Преминаваме към точката 39. Ще бъде представена от колегата Хрисогонос. Уважаеми колеги, успехът на Европа в бъдещите десетилетия ще се определя от възможността и да остане конкурентоспособна на глобалните пазари, да гарантира високи нива на заетост, образование и обучение, здравеопазване, социално сближаване, приобщаване и активно участие на гражданите в живот на обществото. Конкурентоспособността сплотеността и устойчивостта на Европа означава инвестиране в хората и особено тяхното здраве, образование и творческите им заложби. Въпреки някои подобрения, дългосрочната безработица и дълготрайната безработица, изнете, и безработицата сред младежите все още са на много високи нива. Бедността и социалната изолация остават също така на високи нива. Освен това, демографските тенденции, като застаряването на населението или новите миграционни потоци, неблагоприятно засягат европейското общество. В тази ситуация Европейския социален фонд Плюс предоставя и представлява основния инструмент за финансиране за мобилността на работниците и възможностите за заед, особено на младите хора, за засилване на конкурентоспособността на цяла Европа и намаляването на неравенството в областта на здравеопазването, нещо, което съществува сред различните държави членки. Предвидения бюджет от 101 милиарда евро за следващия програмен период 2021-2027 година се получава като резултат от сливането на до сега действащия Европейския социален фонд, също така Европейската програма здравеопазването и други инструменти за финансиране. Предложението за сливане на няколко фонда в един инструмент обещава да се засили въздействието на инвестирането в хората и социалното сближаване, укрепването на социалния стълб и европейския семестър. Радостно е да видим при приоритетите на Европейския социален фонд плюс като равни възможности за всички преодоляване на равенството, включително в областта на заетостта, образованието и здравеопазването. Други значителни промени, свързани с това предложение, са по-добро привеждане в съответствие с препоръките в рамките на европейския семестър – и принципите на Европейския стълб за социални права. По-широкия обхват с включването на конкретни упоменавания за основно финансово подпомагане на мигрантите и мерките по социална интеграция. По-силно измерение на социалното интегриране, включително и чрез Европейския фонд за подпомагане на най- е на лица с най-низки доходи. Също така системата за докладване с по-нисък брой показатели. Това трябва да улесни изпълнението на разпоредбите и предоставянето на продоволствена и финансова помощ. Това също допринася до по-голяма гъвкавост във връзката с изискванията за тематично концентриране в съответствие със спецификата на държавите членки. Така че приветстваме предложението на комисията. Независимо от положителните тенденции, има какво още да се направи, най-вече, що се отнася до засилването на социалното приобщаване, интеграция и повишаването на възможностите за устойчива и качествена заетост. Приоритетите, и дейности трябва да бъдат по-ясни, особено от тези, които са свързани с Европейския стълб за социални права и най-вече необходимия бюджет за тези инициативи следва значително да се увеличи, ако Европейския съюз иска реално да подпомага социалното сближаване, да намалява бедността и да подобри условията за заетост и образование. Повече ресурси следва да бъдат насочени към държавите членки, които в момента са най- уязвимите брънки в веригата от държавите членки. Това са Гърция, Италия, Португалия, България, Румъния и някои други. Това е предпоставка за изграждане на една по-сплотена Европа и моето становище в максимална степен ще отчете вашите препоръки. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Хрисоконос. Госпожа Дълва поиска думата. Благодаря, господин председател. Ще говоря от името на Евелин Регнер, която не може да присъства на това заседание поради ангажименти в Австрия. Така че ще прочета нейното изявление. Първо, Евелин казва, че ни трябват достатъчни средства за социална Европа. Както ние знаем, обхватът на регламента за новия фонд е разширен значително. Простяването е хубаво нещо, но това де-факто води до намаляване от поне с 10% на средствата във фонда, което е абсолютно неприемливо. Така че искаме повече финансиране за борба срещу безработицата, особено сред младите хора – за борба с бедността, за подпомагане на професионалното развитие обучение, особено така както обсъждахме това по-рано, става дума за цифрови умения. Това означава също така изкореняване на детската бедност. Това може да бъде направено само ако има достатъчно финансиране, включително за изпълнение на Европейска гаранция за децата и няма да приемам никакви урязвания в инициативата за заето сред младежите – виждаме, че се предлага силно вързване на средствата от фонда с конкретните препоръки за отделни държави в рамките на европейския семестър, обаче това ще доведе до значително обещатяване, ощетяване, извинете, на работниците. Бюджета трябва да се опира върху потребностите на Европейския социален фонд плюс. Благодаря. Благодаря за това, че представихте становището на колегата Регнер. Желаете ли, господин Хрисогонос, да направите заключение сега? Благодаря ви. С нетърпение очаквам да се запозная с предложенията и измененията на членовете на нашата парламентарна комисия – за да можем максимална степен на съгласие по този въпрос. Благодаря ви. Е, euh, Благодаря. Искам да уточня, че срока за внасяне на изменения е 25 октомври до обяд. Повтарям, 25 октомври до обяд. Благодаря. Искаме само да направим едно съобщение. Може би е, Евата, Ева, нашата ръководителка на секретарията, ще го направи. Благодаря, господин председател. Искам да кажа нещо за бъдещото заседание на комисията Юри. Ще има една съвместна среща Либе Юри на 19 октомври във връзка с програмата Правосъдие. Има извънредна среща в Страсбург през октомври. Датата ще бъде уточнена през следващите дни и е, с редовно заседание на 29 октомври от 15 октомври е, е, от 15 до 18.30 часа и 20 октомври. Така, благодаря. С това ние приключихме нашето заседание. Благодаря за вашето присъствие и е, за двамата рожденици, още веднъж да им пожелая честит рожден ден и приятно прекарване на рождения ден.